Добро утро, драги колежки и колеги. Продължаваме с нашата работа. Продължаваме заседанието на нашата комисия. До сега имахме заседание на координаторите. Ще получите писмена информация какво сме решили на това заседание. А сега преминаваме към точка 16 на дневния ред. Европейска програма за наблюдение на Земята. GMS. Виторио Проди е докладчик. Изготвя становище за комисията ИТРЕ. Дам думата на господин Проди. Грация, президенте. Е, благодаря, господин председател. Първо искам да ви благодаря, че ми поверихте тази задача. Предложението на комисията е много интересно. Глобалното наблюдение на околната среда и сигурността, GMS, е инициатива, която според мен е от изключително значение по различни съображения, и то от много широк характер. Първо, искам да подчертая, че проектът ще се впише в сегашната структура за наблюдение на космическото пространство, а също и ще е в унисон с поредица от местни инициативи. Налице е нарастваща нужда от данни за космоса, от космическото пространство, защото се намираме в етап на промени. Визирам тук конкретно климатичните промени, но и не само тях. Налице е необходимост да се събират все по-подробни и разнородни данни. В този смисъл проектът GMS е много важна инициатива, за наблюдение на околната среда и сигурността по принцип. Eh, GMS включва три компонента – космическо пространство, чрез Европейската космическа агенция ЕКА – имаме възможност да дадем решителен принос за подобряване на технологиите за наблюдение. Това е много важен компонент. Искам да ви напомня, че между другото ще е възможно да се наблюдават големи подробности някои параметри, които до момента не можеха да се наблюдават от космоса. а именно температурата на земната повърхност, равнището на световния океан. Това са все важни параметри, които трябва да следим внимателно. Също солеността на морската вода. Това е много важен въпрос, за да разберем морските и океански течения. Те дават своето отражение върху температурата на Земята. Също така ще имаме възможност да измерваме влажността и да правим замервания на количеството растителност на Земята. И така трябва да контролираме процесът на опустеняване. Това е друг важен елемент. Програмата позволява съгласуване с мерките, които вече се предприемат по линия на земната повърхност и световния океан. Това са така наречените измервания на място, инсито. Искам да ви напомня, че съчетаването на данни от космоса с метеорологични показатели за средносрочен и дългосрочен план с метеорологичното оборудване на земната повърхност е възможно, така можем да предоставим информация преди да настъпи дадено бедствие – и така възможно е да се извърши връзка между сателитното наблюдение и радарите и метеорологичните станции на земната повърхност. И така, понякога ще имаме няколко часа преднина да предупредим гражданите какво количество валежа се очаква, къде тази информация може да се използва за подобни изчисления на риска от наводнение или други природни бедствия. Това е пример за възможностите, които разкрива подобно съчетаване на данните. Тук става въпрос за едно сътрудничество между европейските космически инициативи и инициативите на отделните държави членки. Третият компонент е, са услугите. Ще можем да поискаме малкият и средният бизнес да участва при изготвянето на данните и събирането на снимковия материал. Понякога сателитите ще събират информация за цялата Земя. Можем да предоставяме услуги и на други юридически лица. Това ще ни даде възможност да се осъществи технологически прогрес – а ще имаме също така възможност да разполагаме със свои собствени данни, което също е важно. Няма да трябва да разчитаме на други страни за събирането на подобна важна информация. Освен това, искам да подчертая възможността, важността на подобна инфраструктура с количествени данни за прилагането на схемата за търговия с емисии. се опитаме да компенсираме емисиите с мерки за борба срещу обезлесяването. С системата ще получим много добра информация за горите и площа, която покриват те. Така много добре ще можем да изчислим финансовата помощ и компенсациите, които трябва да се дават на страните, на чиято територия се намират тези гори, за да можем да насърчаваме запазването им, опазването им. Те да се използват като поглъщател на въглерода, а също и като гарант за приемственост и запазване на биоразнообразието. Това са въпросите, които съм засегнал в моето становище. Ние трябва да обезпечим ресурсно тези компенсации и трябва да направим така, че да се упражнява възможно най-строг контрол върху ресурсите. На последно място искам да подчертая, че всичко ще, бъд... ще... ще впише в космическите програми, да речеме ГЕОС, и Inspire. Искам да подчертая, че съществува риск от януари до декември 2014 година да се стигне до финансови проблеми трябва да осигурим необходимите финансови ресурси, както за изграждането на сателитите, така и за пускането им в експлоатация. Трябва да гледаме напред с 2-3 години. Ако имаме проблем с отпускането на средствата, това ще забави цялата програма и в крайна сметка ще ускъпи допълнително проекта. Трябва да направим така, че програмата GMS e да продължава без да има сериозни финансови проблеми. Както вече казах, смятам, че становището може да се, се ползва с принцип на подкрепа. Внесъл съм 4 изменения – Първото касае една допълнителна цел – адаптиране към изменението на климата и смягчаването на последиците от него. Т.е. споменават се всички данни, които могат да се набират с тази програма. Визирал съм и системата ГЕОС, глобалната система за наблюдение на Земята. Третото изменение касае Европейската агенция за околната среда в Копенхаген. Като място, където могат да се събират данни и на сито, за да може да се осигури съпоставимост на данните и ефикасност. Последното изменение касае възможността за финансиране на програмата GMS с постъпленията от схемата за търговия с емисии. Според мен това е основателно, защото с тази система ще се предоставят много важни данни, свързани с глобалното затопляне, климатичните изменения и необходимите в тази връзка адаптации. С системата също така ще се спомага и упражняването на надзор върху компенсациите, свързани с търговията с емисии. Благодаря. Това е много важна тема. Тема, която е от интерес за нашата комисия, ползва нашите цели и намирам за малко жалко, че GMES е малко сложно понятие нещо по-лесно не е намерено, като Галилео, например, Еразмус, Леонардо, но GMES го знаят само експертите. Какво означава? Знае се колко приложения има. Наблюдаване на пожари в горите, наблюдаване на дъждове, които могат да произлизат от наводнения, защита на климата – много е важна тема и важен доклад за нашата комисия, който, на който не трябва да се гледа само от техническа гледна точка, но и от политическа. Благодаря за основата за този доклад, която бе представена преди малко. Колегата Татарела иска думата. Да, моя. Благодаря, господин председател. Господин Проди по принцип положително се изказа по тази програма. Неговото становище е положително. Аз съм убеден, че това положително становище е правилно. Благодаря на докладчика за това, че ме покани на своето заседание с двамата директори на, на това заседание ние задълбочихме обмяната на мнения. Аз съм съгласен с цялото изложение на господин Проди в документа. По документа има единствено един аспект, по който запазвам резерва за по-нататъчни проучвания, именно връзка между програмата и системата ЕТС. Разбирам становището на господин Проди, той се опитва да намери допълнителни финансови средства, но от техническа и юридическа гледна точка е важно да се получи дали този път е реален. По-специално да се обърне внимание на програмата ГЕОС. В краткото ми изложение искам да се огранича с това да се обосновя защо съм за този проект и да поставя два въпроса на комисията. Относно причините. Защо положително гледам на този проект? Много неща бяха казани от колегата Броди, но не е излишно да се подчертае, че тази програма за нас, за Европейският съюз, означава, че ще получим важни данни и то навсякъде по света 24 часа, 365 дни на годината, независимо от това дали времето е облачно или слънчево, с тази програма ще получим невероятни възможности да получим данни, да ги правим изчисления с тях, да ги анализираме и да проучим какво трябва да се случи в околната среда и в политиката по сигурността и безопасността. Например, цунами, катастрофи, наводнения, периодично се получават такива катастрофи. Тази система, тази програма е система от сателити и с право а, се наричат часовои. Тези сателити се наричат часовои, тъй като с тях получаваме много важни данни. Затова се наричат часовои. Защото бдят и се получават данни има възможност да се ползват тези дати. Например, да се предпазим от пожари в горите. Това видяхме в Гърция. По-добре, благодарение на данните от сателитите, бе проведена борбата с пожарите. Също въжи за реките в Европа. Проучване на нивото на замърсяване е, в селското стопанство. Нивото на моретата и океаните може по-добре да се проучи. Например, в Китай имаше проблем с водораслите и може да се провери как те растат, как може да се справят с тях хората. Всички тези данни могат да бъдат получени от системата. Що се касае до Европа, изследванията и технологиите в Европа, тази програма означава създаване на работни места в нашите предприятия и в нашата индустрия. Това означава и автономия и независимост на Европейския съюз. Ние се намираме пред едно голямо предизвикателство и това е един от проектите, който е малко известен на обществеността. Председателят каза, че става дума за технически формулировки, нещо, което е повече за специалисти, но това е програма, която е много полезна за всички граждани и за Европейския съюз. Сега по моите въпроси. Във връзка с тази програма е написано, че много от сегашните услуги за наблюдаване на Земята в Европа не са надежни, защото има празноти в инфраструктурата и липсват гаранции за дългосрочна наличност на данните. Господин Проди също подчерта това. Дългосрочният аспект е важен. По въпроса за финансовите средства, имаме средства, които са предвидени до 2014 година. Тоест за фазата на изграждане на сателитната система. През 2014 година трябва да бъдат изстреляни в орбита. До 2017 година е предвидено това изстрелване. Точно за времето на приложение не са предвидени финансови средства. Днес си поставяме този въпрос, тъй като много от нещата трябва дългосрочно да бъдат планирани. Например, извеждане в орбита на сателитите. Поне две години предварително трябва да се планира това извеждане. Затова ни трябва поне две години преди това да планираме необходимите финансови средства. За да решиме този въпрос, господин Проди предлага да се използва ЕТС системата със съответните квоти. Искам да добавя следното. Този парламент и тази комисия трябва да проведат вътрешно институционален диалог с господин Барозо. Трябва да попитаме господин Барозо дали тази програма се числи към неговите приоритети през този мандат. Този междуинституционален диалог към него трябва да бъде привлечена и Европейската космическа агенция, ЕСА. И последна бележка от моя страна. Комисията говори за governance, управление, при третирането на данните. Моят въпрос е как предвижда комисията да бъде европейската и координационна структура, например Центъра за мониторинг и наблюдение, каква роля ще играе при, при извличането на данните. Благодаря, господин Тантарела. Виждам, че сте въодушевен и то справо. Господин Роси, третият, който желая от Италия да си изкаже, има думата. Благодаря, господин председател. Може би самия факт, че докладчикът е италианец, ни е, насърчава да се включим с коментари и въпроси. Трябва да кажа, че въпреки, че господин Проди не е колега от моята политическа група, съм съгласен до голяма степен с това, което той казва. Крайно необходимо е да има а, програма а, за наблюдение на Земята в Европа, защото има много а, природни бедствия, които могат да се избегнат с достатъчно добро наблюдение или най-малкото техните последици да се смекчат. Затова е крайно необходимо ние тук в Европа да организираме и финансираме и да координираме добре програми от този тип за наблюдение на промените в климата, за развитието на Световния океан и е, за събиране на, чувствителни данни за Земята, включително е, за замърсяването, е, глобалното затопляне и промените в климата. Имаме и някои съмнения обаче. Много страни в Европа, например е Италия, вече разполагат с инфраструктура. Ето, например, в Италия имаме организации, които се занимават с наблюдението на Средиземно море, други с наблюдение на планините, трети с наблюдение на горите, четвърти с наблюдение на реките е, има и органи за, за Адриатическо море, така че има много органи, които се занимават с наблюдение и проверки, но тяхната дейност е ограничена. Моят въпрос е дали всички тези а, органи, а, които в държавите членки а, отнем, а, ползва значителен финансов ресурс, сигурен съм, че и в а, Холандия това е така, а, ще имат възможност е, да се включат в е, новата инфраструктура или ще продължат да работят автономно и е, усилията ще се дублират. Ще има ли нова структура? Един орган, който се занимава с контрол на зем... земната повърхност, океаните и атмосферата? Ще има ли достатъчно добра инфраструктура в този орган, за да не са ни необходими всички по-настоящем съществуващи органи, като някои от тях действат само на регионално равнище. И още един въпрос. В момента сме доста притеснени за системата с квотите – във връзка с Европейската схема за търговия с емисии. И е, сме притеснени от идеята да се използват тези, да се използва финансиране от квотите, защото това финансиране ще бъде съвсем различна, ще се обесцени след няколко години. Много ще зависи от, от това как се продават квотите и това може да стане бумеран, който работи, се връща обратно и работи против нас. И така, системата ГМЕС ще е, GMS ще замести ли е, регионалните органи? Е, ще има ли достатъчно добро сътрудничество с е, държавите членки? Кога ще знаем повече информация за финансирането и каква връзката с Европейската система за търговия с емисии? Колин Лепаш. Господин председател, не само италианците се интересуват от този въпрос. Искам да поздравя господин Проди за неговия доклад. Изключително важна е тази тема. На пръв, на пръв поглед изглежда изключително е, технически насочена, но всъщност темата е от голямо политическо значение. Защото ни, е, такава една система би ни дала достъп до сурови данни. Е, и можем да получим много е, добра информация за приложението и на различните политики. Защото е, много неща се говорят, но ние искаме да знаем до каква степен нашите политики са ефективни. Разбира се, е, ще има много е, разбира се, има много проверки, които вече се провеждат, но така ще имаме данни за зони, които са по-малко достъпни, например морската територия е извън, например моретата е извън територията на държавите членки. И така. Ако искаме да създаваме добра политика, ако искаме гражданите ни да приемат и подкрепят политика в защита на биологичното разнообразие и на околната среда, тогава, тогава са ни необходими данни, твърди факти, защото само така ще можем съвсем точно да организираме политиките си и да ги обосноваваме пред гражданите, защото ще се вижда кои цели са постигнати и кои не. Трудно е, е да се правим с промените в климата и напълно разбирам нежеланието, което се проявява в тази връзка, но лека по лека мерките ще се задействат, ще се получи повече подкрепа. И нека да не забравяме, че един ден ще трябва да можем да съберем достатъчно данни, за да оценим до каква степен работят политиките в областта на околната среда. Госпожа Соли, благодаря. Извинявам се, че дойдох малко по-късно. Може би е споменато нещо по моя въпрос, но става дума за радиочастотите, които са дадени на програмата за разпространен... с цел разпространение на данни. Ще се а, спазват ли тези радиочистоти? Знам, че има Галилео, има други програми и а, е, при тях има а, а, проблеми с а, спазването на радиочистотите. Ето, например, а, Китай не спазва споразуменията в, а, в тази област. Благодаря. Благодаря. А, няма други желащи да се изказват. Относно Коперникус имаше юридически трудности, по-ясно да бъде казано. Имахме някои други идеи за да бъде по-разпознаваемо, защото GMES никой не може да свикне с това съкръщение. Моталие от Генерална дирекция предприятия и индустрия. Заповядайте, имате думата. думата. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря за интерес който проявява парламентарната комисия към предложението на Европейската комисия. То касае Европейска програма за наблюдение. Мога да дам отговор на някои от въпросите. Първо, по въпроса за сътрудничество, за координирането на дейността, който според нас ще носи ползи на общностно равнище – а и на национално ниво. Местните усилия ще продължат. Проектът GMS e е разработен, като си имат предвид дейностите и инфраструктурите, които вече съществуват на национално равнище. Измерението на проекта е определено възосновата на анализ, чиято цел бе да се види къде са пропуските на европейско ниво. GMS няма за цел да застрашава проектите на държавите членки или пък да пречи на развиващите се пазари при изготвянето и разпространението на данни от наблюдение. Относно използването на данните в държавите членки, тук бе казано много по въпроса за гражданската защита. GMS e е важна инициатива, но на първо място тя е средство, с което няма да се поставя под съмнение правомощията на различните органи в Европа за защита на гражданите. Целта на този проект в крайна сметка е да се структурира информация, тя да може да се събира и използва по-лесно от държавите членки. Що се отнася до финансирането и изготвянето на финансови разчети, за да се осигури развитието на проекта и неговата економическа целесообразност. Искам да ви обърна внимание на едно скорошно съобщение на комисията, прието на 28 октомври за програмата GMS и космическия компонент. В него се казва, че все още има някои проблеми и до 2011 година трябва да се вземе решение по компонента космическо пространство, за да направим така, че да са изградени напълно спътниците по проекта. До 2011 година трябва да се вземе решение за космическия компонент на GMS. Комисията ясно посочва, че в момента някои от данните се събират чрез национални мисии. Проектът ще продължи да допринася към усилията на държавите членки, но също така ще се определят и партньорски взаимоотношения, като държавите членки ще допринасят за инициативите на европейско ниво. Относно частотният спектър, доколкото е, знам, за момента той не представлява проблем за бъдещето развитие на проекта GMS. 2014 sagen, was hat... Това, което господин Татарела спомена, е, е, именно, че една празнота има. Сега ме интересува комисията какво си представя, как да бъде финансирано тази програма. По отношение на финансовите средства от 2014-2017 година тази тема се числи към следващият период в Европейския съюз. Както някои докладчици вече казаха, и както комисията признава в съобщението от октомври месец, трябва да се вземат решения за дейностите от 2014 до 2017 година. Но още но в тази финансова рамка трябва да има а, постоянство на провеждането на нещата. Комисията подчертава, че това лансиране на часовите, часовоите и извеждането на сателити в орбита са точки, които трябва да бъдат разработени в бюджета до 2013 година, т.е. в днешната финансова рамка, въпреки че действията сами по себе си ще се извършат след 2014 година. Давам думата отново на Виторио Проди за заключителни слова. Благодаря, господин председател. Смятам, че дискусията беше много интересна. Благодаря на колегата Татарела по-специално за неговият принос в дискусията. Искам да подчертая, че интересът ми за включването на системата за търговия с емисии е кохерентно, тъй като GMSS, GMES се използва както за оценка на затоплянето на Земята, така и за, за многото наброй действия, които са предвидени във връзка с промяната на климата. Смятам за много важен този момент. И затова е, това е една последователна а, политика, последователно изискване а, системата за търговия с емисии да стане инструмент, който да е изключително важен. Това е очевидно просто. Особено като се изходи от това, че системата за търговия с емисии може да бъде продължена така, както е предвидено от комисията. Така е предложено и на конференцията в Копенхаген. Ето защо не можем да заобиколиме това. И трябва да го четем в планирането на дейностите. И разбира се, има данъчни и политически съображения за постъпково, постъпков преход в данъчното облагане от данъчно облагане към, към използване на природните ресурси. Това е известно изменение. Има връзка с тази специфична директива, но независимо от това, е едно развитие, което е предвидено от политическа гледна точка. Колегата Росово ме, ме назова съдружник, аз съм добър, наистина така да се каже, спътник, защото мисля а, по структурата на системата и а, по пътя, по който трябва да се вли. Колегата Роси няма да съжалява за това, Сега, независимо от това, искам да ви успокоя относно структурите за контрол. Документа описва тези структури като а, структури за наблюдение на място. Има а, големи синергични ефекти от извличането на данни на място, и данните от GMS системата. Можем да наречеме Марко Поло. Е, някои предлагат Проди да бъде наречена системата. Не, не, не, няма да култ към личността тук да развиваме, разбира се. Документа обръща внимание на важността на наблюденията на място. И а, получаваше цел това синергични ефекти. От една страна, имаме една геореферентна а, съображение във връзка с цялата картография, с а, всички данни от наблюденията и може да се получат синергични ефекти с локалната картография, например градското планиране, градостройствените планове и така нататък. Това ще подобри а, глобалните сателитни данни чрез локалните наблюдения. Естествено, трябва да бъде организирано а, това, че данните да са кохерентни, да има съгласуваност между тях. Европейската агенция за околната среда трябва да поеме по-голяма отговорност по организацията на извличането на данни на място. Искам още следното да подчертая. От тази гледна точка GMS структурата – може да бъде разглеждана като подробна, подробно наблюдение на състоянието на почвите също. Искам да обърна внимание на това, че тази а, директива е един вид като защита за а, почвите на земята и а, имаме инструмент, като можем подробно да проучиме почвите, а именно вегетацията, влажността. Ще можем за много неща да използваме този инструмент за наблюдаване на почвите, така че ще се получи добавена стойност за Европейския съюз. Аз се надявам, че ние ще напреднем по тази програма. И по отношение на финансовите средства. Не бива да има празноти, защото не можем да си ги позволим просто. Благодаря, господин председател. Благодаря, колега Проди. ИТРЕ, основната комисия, колегата Гланте изготвя доклада. Поради това програмата надали ще се казва Проди, ако се казва на някого, ще бъде Гланте. Но и Марко Поло не е лошо. Би желателно това да стане. Така, срок за подаване на заявленията за измененията 17 е декември 12 часа. Преминаваме към точка 17 от дневния ред. Устойчивото бъдеще на транспорта в Европа. Водеща е Комисията по транспорт, но ние решихме да излезем със становище и аз поех отговорността за него. Имаме съобщение на Комисията – за, по, по подготовката на нова бяла книга за бъдещия транспорт в Европа. Старият срок ще изтече през 2010 година и сега става дума за това да помислим до 2020 година как смятаме, че ще бъде организиран транспорта в Европа. По принцип, много теми интересуват нашата комисия. Осем предложения съм направил, които можем да внесем в Комисията по транспорт. От една страна не не, не сме успели външните разходи по транспорта да бъдат включени в транспортните разходи. Този дебат го водим от десетилетия в транспортния сектор, да включиме този принцип на, за, е, замърсителят плаща, така да се каже. Тоест да се обръща внимание доколко екологични са транспортните средства. Проблем на градовете е, е, транспорта в градовете и е, градовете крайградските райони се нуждаят от атрактивни транспортни системи, които да са екологични. Точно в е, в наситените градски области въздухът е лош, това води до влушаване на здравето. И тук има една идея да се говори за екологични зони с ниски нива на емисиите. Е, в които тези отрицателни е, въздействия няма да съществуват. Шумът е плашило за много хора, транспортът трябва да допринесе за намаляване на шумът. Естествено, освен емисиите на въглероден диоксид, които много нараснаха, има и други емисии, като сяра и отделни частици, механични частици, които имат отношение към здравето и до 2020 година трябва значително да бъдат редуцирани. В точка 6 споменавам морския транспорт, който нараства и приносът му за опазване на околната среда и на климата – до сега е извън системата за търговия с емисии, но казахме, че този транспорт трябва да бъде включен в тази система, както и въздушния транспорт. Нужни са ни технологични новости по отношение на екологичен транспорт в Европа. Вижда се неравновесието между автомобилната индустрия и другите видове транспорт. Е, автомобилната индустрия сполага с много пари, върши изследователска дейност, някой път в грешната насока, но се надяваме, че в крайна сметка ще върви в положителната насока. Релсовия път няма толкова средства за изследване. Градовете, общините нямат достатъчно финансови средства. И държавата не полага усилия достатъчно големи, както полага частната индустрия в автомобилостроенето. Това е една тема, по която трябва да продължим да работим. Това са точките, които предлагам за комисията, от името на комисията по околна среда. Има трима души, които желаят да се изкажат. Поздравявам групата от Австрия, която по покана колежката Карин Катенбах са дошли при нас, добре дошли при нас в Комисията по околна среда на Европейския парламент. Да, посрещаме ги с ръкопляскане. Матия Скота иска думата. Да, мое. Благодаря, господин председател. Аз считам становището за много важно. Темата транспортна политика непрекъснато се появява на нашия дневен ред. Ние бяхме водещи при е, редуцирането на вредните емисии 2000 е, до 2014 с плана Евро 5 за емисиите от изгорели газове при малки автомобили. Е, биогорива, въздушен транспорт са теми, по които искам да се спра в нашето становище трябва да бъдат включени. Във въздушния транспорт имаме процедура по законодателна процедура. Коми, компромис с комисията беше направен. Сегашната комисия е, има едно предложение за редуциране на НОРЦ. До днес това ни беше обещано, но нищо не е представено. Затова смятам, че в нашето становище трябва да включим тази тема и новия състав на комисията да стане по-активен. Беше ни обещана декларация на комисията и искаме да си спазват обещанието. Относно биогоривата, тук имахме законодателна процедура през миналата година за възобновяемите енергии източници и подобряване качеството на горивата. Трябва да продължим по тази тема. Накратко казано, много държави, много членове на парламента забелязаха, че биомасата трябва да се използва там, където има най-голям ефект от нея. Трябва да открием дискусия по тази тема и в това становище също можем да включим тази тема. Къде обаче да наблегнем? На бензина за самолетите ли? Мисля, че ни трябват биогорива от второ поколение, но и в други сектори. На дълго на големите дестинации. Биогорива може да се използват и да, о, да продължи въздушния транспорт с такъв вид горива. Трябва това също да се включи по-сериозно в становището. Транспортната комисия са основните законодателни мерки по евростандартите. Шведското председателство, но и Испанското председателство няма да се разглежда тази тема, затова обръщам внимание, че това е важен екологичен и политически инструмент за следващото председателство. Да бъде ние ясно се позиционирахме като парламент и смятам, че съвета същото трябва да направи. Благодаря. Благодаря, Матия Скоте. Рихард Зейвер има думата. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя Матия Скорте евровинетката, както се казва в немско горящите страни, бе разгледана в съвета. И това е заслуга на Европейският парламент и особено на Комисията по околна среда, че в тази форма, че взехме решение и под тази форма, която сега съществува. Съвета обаче не е готов да приложи на дело тези решения в Австрия, особено тежкотоварни камиони, преминават и за нас хората е много важно тези, които натоварват на спорта, да понесат последствията. Става дума за вътрешната интернализация, а е именно по разходите, свързани с транспорта. В директивата това добре е направено и смятам, че Австрия има голямо участие е, за напредъка. Но държавите членки трябва в края на краща да поемат своята отговорност и да поставят на дневен ред тези неща и да ги приложат. Второ, е, доклада е, ви е много добър. Се обърнем внимание на евровинетката. В областта на транспорта трябва да разгличаваме пожелателно мислене и реалност. Транспортните средства растат непрекъснато поведението, мобилността се увеличава. Политиката трябва с правилните параметри да съпровожда тази мобилност и това желание за мобилност трябва да бъде подкрепено. Но да има възможност за екологичен ни транспортни средства. Имаме масов транспорт, имаме индивидуален транспорт. Затова седма точка изследвания и разработки и развой на дейност е от ключово значение относно посоката за развитие. Не бива да се опрекват хората, че при ежедневното отиване на работа използват собствената си кола. Трябва като политици да създадем рамкови условия, които да са в правилната посока. Гражданите не могат да бъдат натоварвани е, с това, че са принудени да използват понякога индивидуалния транспорт. Морски, въздушен транспорт принадлежат тук като теми, няма спор. Там също има нарастване на трафика, така че има връзка с търговията с емисии и с системата. Международните организации трябва да поемат органи... своята отговорност, за да може да се сключат международните договори и да бъдат претворени на дело. Ние трябва да създадеме уреждане на тези въпроси. Поздравявам ви с вашето становище. Благодаря, колега Зебер. Михаил Тримополос. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι... Благодаря, господин председател. От самото начало искам да кажа, че предложенията на докладчика са в правилната посока. Имам няколко забележки, с ваше позволение. Относно интернализирането на външните разходи, свързани с транспорта, това е чудесна идея, ние винаги сме подкрепили в нашата комисия. трябва да отчетем и загубата на биоразнообразието и другите екологични разходи. Трябва да видим какви приходи ще се реализират от интернализирането на външните разходи, Приходите трябва да се използват за екологични форми на транспорт и за адаптиране към последиците от климатичните изменения. Относно второто ви предложение, говорите за увеличаване на значението на устройството на територията. Може би тук трябва да бъдете малко по-конкретен. Защо да не кажем насърчаване на децентрализацията на градовете, Говори се тук за привлекателни системи за обществен транспорт. Мисля, че пак можем да бъдем малко по-точни в думите и по-конкретно да визираме системи за подземна железница и за подземен транспорт. Третото ви предложение касае мерки, с които ще се намали плътността на транспорта. Аз искам да променим думите, да говорим за намаляването на транспорта. Това е проблем най-вече за центъра на градовете, централните части. Трябва да насърчаваме хората да вървят пеша или да използват велосипеди. целта на Брюкселската харта за колоезденето, велосипедите трябва да стане неразривна част от европейската политика в тази област. Проектът Велоград, Велосити се нуждае от повече пари и той трябва да е част от европейските мрежи. Проектът трябва да се модернизира и подобри за да постигнем крайната цел, а именно преминаване към по-екосообразни и устойчиви форми на транспорт. Относно екологичните зони с ниски емисии, имам следното предложение. Какво ще кажете за ограничение на скоростта, което да е по голямо в градовете? По петото изменение. Твърдите частици, които идват от е, автомобилният транспорт е, и фините прахове частици, положението в Гърция не съвпада с това, което казвате. Също по-нататък, преминаването от автомобилен към железопътен транспорт това е много важен въпрос, който може да се обсъди по-задълбочено. Не искам сега да ви отнемам времето. Седма точка е ролята на технологиите. Само с радикални промени в технологиите може да се стигне до значително намаляване на емисиите. Тук можем да махнем думата само. Има и други измерения, промени в модела на развитие. Не може да залагаме всичките си надежди само на технологиите. Още няколко забележки. Едната е акцентът, който трябва да поставим върху хората с увреждане. Те трябва да бъдат споменати и да са включени във всички части на транспортната политика и всички транспортни средства. Трябва да подчертаем, че подобряването и поддръжката на съществуващата структура следва да получат приоритет пред изграждането на нови инфраструктури. Новите инфраструктури, които се изграждат, следва да са железопътни е, структури, велоалеи. Мисля, че докладът представлява добра основа за нашето участие в дискусията по въпроса. Благодаря. Дебрън, Благодаря. Искам да ви поздравя за работата, която сте свършили. Седма точка е много важна. Това бе подчертано от колегата Зибер. Нямам нищо напротив, както предложи колегата Тернополис, да се махне думата only само. Имам следните забележки в допълнение. Втора точка. Вие говорите за градския транспорт по-конкретно, а също и атрактивните системи за обществен транспорт. Интересно би било да се запише, че добрият транспорт и в селските райони ще доведе до намаляване на емисиите от автомобилния транспорт. Относно последната точка, обмена на най-добри практики и инициативата си Витас. Напълно съм съгласен с това, което е записано, но се питам, дали не можем да включим инициативата Кончарто, макар че тя касае само енергията предимно – Мисля, че и транспорта с ниски емисии на въглерод също трябва да бъде споменат и затова и тази инициатива трябва да се запише. Господин Роси, да, днес е много специален ден. Не само съм съгласен с господин Проди, ми съм почти съгласен и с вас, с вашия доклад. Нека да не забравяме, че замърсяването е свързано не само с транспорта, но и с домакинствата. Така че, може би е добре тук да говорим за нови системи за отопление, трябва да разглеждаме замърсяването във връзка с отоплението на жилищата. Другите точки са много добри, но всъщност са доста е, утопични и идеалистични. Е, това, че в градските центрове хората трябва да се движат пеша или с колело, е, чудесна идея, но как ще се организира всичко това? Може би това е по-лесно, ако хората живеят близо до работа или пък ако могат да разчитат на доставки от магазина на хранителни продукти, но е малко трудно да се пазарува с колело. Сега, що се отнася до транспорта на стоки и това, че той трябва да се прехвърли към железниците, е, от пътищата. За това съм напълно съгласен и бих искал да призовем комисията и държавите членки да премахнат всички местни е, бариери пред развитието на железопътната система. Ще ви дам няколко добри примера, които съм видял със собствените си очи в Италия. Ето, например, коридор 22 между Женева и Роттердам и оттам нататък Торино, е, както и пътя е, Торино и Лион. И, за двата региона тези коридори са от голям интерес, но са блокирани от инициативи, подети от е, левите сили и от зелените. защото и в е, Пиемонте и в Лигурия е, тези политически сили са много е, широко представени във властта. Виждам от много време как се водят този тип битки от политическите партии. Те просто не искат да допуснат развитието на тези лесници. Така че много важно е да се е, призват държавите членки да предприемат специални мерки, за да се развият железниците. Защото иначе е, ще е доста сложно. това е добре и за цяла Европа, особено коридорите 24 и 5 също така един колега, не мога да си спомня конкретно името му, каза, че трябва да се включи и въздушния транспорт и морския транспорт в пакета за емисиите. Това вече е предвидено в една резолюция, която е приета от парламента, така че в никакъв случай не сме против. Трябва обаче да ви припомня, че трябва да оценим и отрицателното въздействие – на евентуалното прекъсване на а, редовните рейсове на авиолиниите. Защото аз съм виждала и бизнес планове на авиолинии, които вземат предвид евентуално, е, евентуални промени от такъв характер и се оказва, че цените ще трябва да се отвоят за въздушния транспорт. Това въжи и за морския транспорт. Така че нека да бъдем много внимателни. Трябва да внимаваме какво правим. Някои неща са много полезни за околната среда, много полезни и за здравето, но може да са голям финансов удар за хората, които използват тези средства за придвижване. Алан Роспах. Я фактически faktisk i deres ønsker om en verden med lavere forurening. Аз съм съгласен с, с вашето желание да имаме свят с по-малко замърсяване. Аз виждам действително един проблем в това, че а, не се използва достатъчно железопътния транспорт за пренос на стоки. Аз идвам от една страна, където се, където използваме автобуси, метро и така нататък. Стремим се да намерим практически решения, особено за трансграничния транспорт. И в точка 7 правилно е написано, вие сте прав, като казвате, че научно-изследователската и развойна дейност трябва да се развие и в близкия транспорт. Не е достатъчно само да говорим за емисиите на въглероден диоксид, както Матиас и други казаха, е правилно да се разработи второто поколение на биогоривата, за да може камионите по автобаните да не замърсяват въздуха. След няколко години ще имаме отвояване на транспорта на стоки по нашите шосета. Благодаря. Благодаря. Йонаш Адер има сега думата. Благодаря, господин председател. Напълно сме съгласни с 8-те предложения, направени от господин Лайнен. Искам само да изложа някои от своите гледни точки по въпроса. Има неща, които не са споменати тук в доклада, но са част от предложението на комисията. Например, в член 2, точка 9, когато става дума за трансевропейските транспортни мрежи, се казва, че една трета от инвестициите вече са направени – и има общ коментар, че все още остава много работа за вършене. Искам да подчертая едно от тези неща, които остава да се свършат. И то е коридора север-исток. Знам, че има и други важни приоритети, знам, че други колеги имат своите приоритети, но смятам, че като имаме предвид е, колко много години тече подготовката и е, колко много дискусии са проведени по тази тема и е, колко страни са засегнати от коридора, става дума за Германия, Чехия, е, Словакия, Словения и Италия, е, Очевидно е, че този коридор е от е, решаващо значение за изключително много страни. Така че смятам, че трябва да се отдаде специално внимание на този приоритет. И има силна подкрепа за това предложение. Има и друга важна точка тук – Западна Европа има доста добре развита система от пътища и магистрали и е необходимо и на изток и на юг да има съответно добро развитие на магистралите и пътищата. Третата точка, е, много важна за е, нас, е, за Европейския съюз, е свързана с Северна Африка и увеличе... очакваното увеличение на транспортните връзки. Трябва също така да подчертаем и проблемите с транспорта на Балканите, които вече са сериозни и не се вижда възможност да се подобри положението там в близко бъдеще. Затова е добре е да се е, предприемат някои мерки, защото иначе тежестите за околната среда ще се увеличат в следващото десетилетие. Господин Лайнен по-конкретно спомена градския транспорт за предложение номер 2. Има някои тенденции, които няма как да обърнем назад, но поне можем да се опитаме да ги забавим. Ето, например, може би няма как да направим така, че над 80% от населението на Европа е, ще, е, да не живее в е, големи градски центрове. Но все пак след 50 години може нещата лека по лека да се променят. Добре е да се насърчава населението да остава в селските райони, да не се премества в градските райони, но ако няма работа в селските райони, тогава хората ще трябва да търсят работа в съседните градове. Развитието на градската инфраструктура трябва да бъде приоритет, особено в Източна Европа през следващото десетилетие, защото така могат да се разрешат много от социалните проблеми, свързани с урбанизацията. Всичко това е свързано и с въпроса за големите градове и метрополите. А там има сериозни проблеми по отношение на околната среда и финансирането. Ако транспортните мрежи на съседни градове могат да се свържат една с друга с създаването на сравними цени за ползване на транспорта, това е добре. След това е, инфраструктурата, разбира се, тя е, е важна, но трябва да се модернизира и настоящата инфраструктура не само да се строи нова, особено в Централна Европа, където през 60-те години бе създадена изключително модерна за времето си инфраструктура, която обаче през 70-те години преживя спад и вече е доста остаряла. Така че е добре е, не само да се развива нова инфраструктура, а и да се подновява старата. Много колеги подчертаха значението на научно-развойната дейност, което е, е която е засегната в точка 7 от становището. Искам и аз да кажа нещо по този въпрос. За тази цел са необходими не само финансови фин... Е, средства на национално ниво, но и от Европейския съюз. И финансирането трябва да се увеличи. И накрая по точка 8 инициативата Сивитас е, ми е неизвестна. Но се надявам, че намеренията на тази инициатива но въпреки това смятам, че намеренията на тази инициатива и нейните цели е, заслужават нашата подкрепа. Както каза господин Лайнен, е добре да има обмен на добри практики между държавите членки. Нека да ви дам един пример от Унгария. Градски транспорт в Будапеща е направо катастрофален – да не говорим за неговите дългове. Докато е в Дебрецен, втория по големина град в Унгария, градският транспорт е развит по такъв начин, че той е много по-модерен, по-напреднал. успява да отговори на потребностите на населението и получава подкрепа от финансиране, получава финансиране от местната управа. Така че очевидно има добри практики, които могат да се обменят. Така че е добре да има един вебсайт, в който да си обменят информация градовете, които се сблъскват с такива проблеми. Благодаря, господин Адър. По принцип, не само в Европа, но и в отделните държави има добри примери за атрактивен транспорт, както има, разбира се, и лоши примери. Трябва да се засили обмяната на добрите практики, обмяната на опит. Сабина Вилц иска думата. Благодаря за вашия доклад, господин Лайнен. Съгласен съм с много от частите в него. Подкрепям предложенията на Дебрюн. 80% нарастване на емисиите от 1990 до 2006 година с 28% преминаване от автомобилен към железопътен транспорт, особено при стоките. Нужно ни е интегрирана концепция за железопътен транспорт в Европа инвестиционни програми на Европейския съюз, но и на държавите членки. По-настоящем пари за изследователска дейност се използват в Германия за разработка на електрически автомобили. Относно електрическите автомобили, по тази тема имаме становище на експерти, с резултат, че през последните 15 години няма да има намаляване на въглеродните е, мисли на въглеродни двоки чрез използване на електрически автомобили, а обратното е, тока от регенеративни източници е, може да се използва електромобили мобилността подобрява по-настоящем имиджа на автомобилните концерни. Нужни са ни следователски пари и инвестиции за мобилност в железопътния транспорт. Може би това трябва по-ясно да се каже във вашия доклад. И аз обмислям една заявка за предложение за изменение. Теодор Скакакис. Кире Проедре, θα ήθελα να αναφερθώ όχι στα σημεία που συμφωνώ που είναι στο μεγαλύτερο κόμμα. Благодаря, господин председател. Няма да обсъждам точките, по които съм съгласен с вас. Като цяло съм съгласен с доста от нещата, които вие казахте в доклада. Но е, искам да е, посоча няколко области, в които не съм съгласна с вас. Ето, например, връзката между морския транспорт и сухопътния транспорт. Вие предложихте морския транспорт да се включи към схемата за търговия с емисии. Казва се, че това ще бъде направено само за тази форма на транспорт. Всички ние обаче знаем, че сухопътният транспорт е отговорен за много повече емисии въглероден двуокис. Знаем също така, че сухопътният транспорт в някои случаи е включен в системата, в други не. В някои случаи и железопътният транспорт е включен, но не целият сухопътен транспорт е включен в системата. Ето, например, леките автомобили не са включени. Едновременно с това се казва, че има драстично увеличение на емисиите. Какво ще стане, ако включим морския транспорт в системата? схемата за търговия с емисии. Ами ще насречим ръста на сухопътния транспорт. Много добре знаем, че емисиите от морски транспорт са много по-низки. Също така, ако говорим за европейски системи, много добре знаем, че в Гърция корабите просто ще решат да прехвърлят своята регистрация в съседни страни. Ще се прехвърлят в Турция и оттам нататък стоките ще се качват на камиони, за да стигат до Гърция и Балканите. Тоест ще имаме за пореден път изтичане на промишленост с високо с високи емисии на въглероден двокис. Така че е, нека да вземем предвид начина по който работят всички е, тези видове транспорт. Корабите пренасят милиони тонове стоки. Е, мисля, че това може би по-полезно от едно БМВ, което кара по магистралата. В резолюцията за опазване на климата за Копенхаген казахме, че е, се стремим към глобално споразумение, за да се избегне изкривяване на конкурентността между различните видове транспорт. Санта Мато моля да вземе отношение от името на комисията. Благодаря, господин председател. Бяха повдигнати някои въпроси, които са засегнати в съобщението на комисията. Мисля, че има принципно съгласие по много от това, което чух. Чух, например, че няколко изказвания, е много важно да се интернализират външните разходи. Това е въпрос, който е ясно очертан като важен в стратегията на Комисията за устойчив транспорт е, без въглеродни емисии. Научно-развойната дейност е друг важен въпрос. Ако човек разгледа съобщението на комисията, ще види още от самото заглавие, кои за нас са трите основни приоритета. Първо, интегрирането на различните транспортни средства и видове транспорт, което има за цел да стимулира изместването на транспорта от пътищата и да се използват други по-екосообразни видове транспорт. Това трябва да направи по такъв начин, че да се улесни мобилността и да се дава добра услуга на ползвателя на транспорта. Второ място – технологиите. Има различни технологии на различен етап от своето развитие. Чух изказването за биогоривата, което е много важно решение за някои видове транспорт, най-вече въздухоплаването, където другите решения по-трудно биха се приложили. Има, разбира се, и възможност за електрически автомобили. Има и други технологии, които се служават проучване. Според комисията трябва да запазим известна технологична неутралност. като предоставяме съответните средства за развитието на дадени технологии, да речем инфраструктура за електрическите автомобили и така нататък. Друг много важен аспект от съобщението – който не бе засегнат толкова много днес, са потребителите. В съобщението се говори за user-friendly, лесен за използване. Но първата ни цел е да предоставим безопасен и сигурен транспорт на потребителите. Но е ясно, че за да се промени поведението на хората и начина на работа на транспортните системи, много важно е да се предостави качествено обслужване и добри альтернативи на ползвателите. Това, според мен, е най-добрият начин да се въведат промени. Това бяха основните приоритети. Относно морския транспорт и авиацията. Въпроси, които бяха споменати тук. Разбира се, според комисията, тези два сектора на транспорта трябва да дадат своят принос към намаляване на емисиите от парникови газове. Те наистина имат международен характер и са изложени на международна конкуренция. Съществува проблем от пренасочване на въглеродните езици, е, емисии, извинявайте, и да се смени флага на морските превозни средства. Предполагам, ще се съгласите с мен, че трябва да се намери глобално решение за тези два сектора. Така в момента се и водят е, международните преговори по въпроса с такава цел. Когато говорим за глобално решение, имаме предвид пазарен инструмент, да речем схемата за търговия с емисии или налог върху горевата евентуално. Ще приключа с това. Благодаря. Мамато. Благодаря, господин Самамато. Беше много интересна дискусия. Трябва да признаем, че през следващите 10 години ще нараства транспорта и трафика. Задача на политиката е да коригира този, тази отрицателна тенденция и да я намали. Ето за това новата бяла книга слуши и в тази комисия установявам до голяма степен консенсус конкуренцията, в различни, между различните видове транспорт. Беше спомената морския транспорт. Е, включихме въздушния транспорт в европейската схема за търговия с емисии. Трябва да помислим как да включим и морският транспорт в тази европейска схема. Желанието за повече мобилност е потребност на хората. Не бива да се забранява мобилността, но може да се насърчава и направлява. И това беше казано, че има добри примери на модели, които са екологични, както има и лоши модели, където градовете са задръстени от автомобилното движение. Има разлика между Северна и Южна Европа. В Север някакси е по-добре организиран. Транспорта с по-атрактивни системи, с ограничения на достъпа до центъра на градовете, с по-добри предложения за използване на колела. Бях в една делегация в Стокхолм и бях изненадан, че има публични станции за помпане на гумите на велосипедите. Предлага се да си напомпаш гумите на велосипеда на обществено место. Това го няма и в Германия даже. Това е един елемент, който не струва много, но ако имаш проблеми, ще получиш подкрепа, помощ там. Тоест, обмяната на добрите практики трябва още повече да се използва и да бъде по-добре организирана в комисията по регионите, където заседават общините и е, ръководителите на области, е, заседават също по тези въпроси. Необходимо е не само в града, но и в е, провинцията, в сърските райони – да се намалят емисиите. Е, не е добре да се движат само с автомобили младежите. Трябва по-добри предложения. Биогорива, евровинетка бяха две добри идеи, които ще включим. Ако искаме да насърчиме железопътния транспорт, е, в Европа имаме големи дефицити е, в този вид транспорт. Технологията, технологията не е от най-добрите и европейската ЖП политика не е начално место. Коридорите е, север-юг, както от север на изток, бяха споменати, имат такава голяма съпротива от държавни железопътни компании, които предотвратяват да имаме а, безпроблемен тра, транспорт, железопътен транспорт от Скандинавия до Испания. А, сега срещат големи пречки, такъв един вид транспорт. Надяваме се през новият планов период да настъпи прелом в това отношение, тъй като може да си говориме тук много, но е важно на практика да се приложат нещата и тази комисия също трябва да внимава да се спазват решенията. Мисля, че с много от нещата, които бяха казани, съм съгласен. И се надявам че ще внесете предложения за изменения. Срокът е до 9 декември. 12 часа на обяд. Очаквам това, което казахте, да дойде при мен под формата на предложения за изменения, за да можем да изготвим едно добро проекто становище, едно добро становище за Комисията по, транс... по транспорт и туризъм от името на нашата комисия по околна среда. Приключваме разискванията. Госпожа Дебрун иска да каже още нещо. Не знам дали а, е, е, проблемът е в превода. 19 или 9 декември? 9 декември, 12 часа. И накрая преминаваме към точка пета. Доклада на госпожа Росбах. Tak, formand. Jeg skal ja. prøve at gøre det ganske kort. Tak. Um, I oktober 1900... През октомври 1990 година в Европейския съюз беше подписано споразумение за борба с замърсяването в Северо-Източния Атлантически океан. Става дума за конвенцията от Хелзинки, за тази от Бон, за Северно море и за споразумението от Барселона. Разбира се, за, относно Средиземноморието. Има и Лисабонска конвенция, която беше подписана от Испания, Франция, Марокко, и европейските общности през 1990 година, но поради териториален спорт между Испания и Марокко по южната им граница, Западна Сахара, не беше подписан. През май 2008 година Испания и Марокко след 20 години спорове стигнаха до едно мнение и имаше допълнителен протокол, който беше подписан и от Франция и Португалия. И по него взимаме отношение сега. Лисабонското споразумение се отнася за практическата работа относно какво ще направиме, когато има големи замърсявания по нашите е, брегове и води. Опитах се да прочета всички такива тези текстове и достигнах до убеждението, че, че тази конвенция е много разумна и е крайно време да приложим на дело такова сътрудничество. За това, за което говорим, е област, която обхваща от Азурите до Северна Европа, силен трафик по океана и много различни по вид дейности. Една тема, която не е достатъчно разглеждана, но искам да я спомена. Това е така наречената пластмасова супа или супа от пластмаси в океаните. В техническият тя заема територия, която е многократно надвишава територията на Нидерландия, което е голяма опасност за нашите морета. територията е 34 пъти по-голяма от площа на Нидерландия. Благодаря, господин председател. Благодаря. Една гореща тема, която е много важна за тези, особено които живеят на крайбрежието, но и за живите е, същества в водите. Госпожа Дебрун иска думата. Да, имам само един въпрос към госпожа Росбах. Тя спомена конкретно по Специално факта, че Испания, извинете, че Португалия и Франция вече са подписали. На има проблеми с а, Западна Сахара. Представителите от там приели ли са предложението? Подписали ли са? Приели ли са това, което трябва да подпишат? Да, ако трябва да прочета, потвърждавам, да, от Марокко беше прието това. През 2008 година беше подписана и от Марокко. Отговорът ми е да. Марокко каза да на този документ. Но вероятно нямаха собствен глас тези хора в, по тази тема. Това ви беше е, и вашият въпрос. Дали по международните въпроси тези хора е, имат мнение, тъй като не са признати международно. Нямаме други желащи да се изкажат. Срокът е 9 декември за внасяне на изменения. 9 декември, 12 часа. Преминаваме към точка 18. Други въпроси. Няма нищо по тази тема, по тази точка. Това е последното ни заседание. През януари ще се видим отново и ще изслушаме комисарите. Закривам заседанието. Пожелавам ви приятно завършване на тази година.